to any third country. So this is up for <laughs> us to decide whether this is a good deal. I think it's a bad deal. That in Kazakh, the first year. Благодаря, господин председател. Мисля, че вие така съвсем е, ясно и точно формулирахте двата основни а, е, критични момента в този доклад. А, е, радвам се, че и колегите, които се изказаха при обсъждането споделят чувствителността на нашата комисия по тези въпроси. Наистина това са въпроси, които следва да бъдат много така внимателно обсъдени е, тук в комисията, в нашата комисия и с представителите на Европейската комисия, за да може наистина да отговорим така на нашето желание да, да запазим извоюваните от е, договор от Лисабон права на Европейския парламент да има все пак решаваща роля и дума при вземането на всяко решение, свързано с предоставянето на макрофинансова помощ на трети страни. Разбира се, аз разбирам и притесненията на Европейската комисия от факта, че предоставянето на такава макрофинансова помощ е, става все по-належащо и спешно понякога във връзка с положението, економическото и финансово положение на, наши, на тези страни партньори, спрямо които тази помощ се предоставя и, и, и, и предполага също бърза реакция, но все пак, имайки предвид основната роля на Европейския парламент да упражнява демократичен контрол и да върху, върху комисията и върху актове, свързани с които ангажират финансовите аспекти, на финансовите аспекти, на бюджетни аспекти от нашата от Европейския съюз, мисля, че тук ние трябва да намерим най-правилното и балансирано решение. Все пак аз бих искал също да, да добавя и да попитам комисията. Е, така и не разбрахме в новото предложение за макрофинансова рамка, ще има ли отделно, отново специално или някакво ново предложение за регламент за макрофинансова помощ. Вие споменахте, че може би ще има, но тя няма да е съществено да се различава от това предложение, но все пак може би да обясните по-детално, защото ние трябва да вземем решение как да процедираме с тези две, с тези две предложения за регламенти, за да бъдем наистина кохерентни и послед, така последователни и да защитим интереса на нашата институция. Благодаря.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 thank you. Of course, the saying, popular saying, the, the devil lies in details, exists in every language I know, uh, including my own. Uh, now let's move to the, our rapporteur, just for a final comment. Um, ja, ich kann es eigentlich uh, kurz machen. Ich würde sagen, zunächst mal zu